Dear colleagues, we can... Уважаеми колеги, нека започнем нашето заседание. Днес приветстваме френския министр на економиката Мишел Сапан. Благодаря за вашето присъствие. Благодаря, че дойдохте. За нас е огромно удоволствие да говорим по економически въпроси с вас, с представител на Франция. Това е първият път след прилагането на шесто пакета. И ние много се радваме на вашето присъствие днес тук. Както видяхте миналия вторник, комисията потвърди в своята прогноза за пролета, че Франция се намира на положителен път по отношение на БВП, заедно с други държави членки. Има ръст на економиката, а също има и намаление на дефицита. Нещата се подобряват, те са много по-добри от прогнозата. Както видяхте и през 2014 година, 4% а 3,8% 2015 година. Това беше прогнозата, така че наистина дават резултатите доброто управление. През 2017 година се очаква 3,0%. Франция прилага една много амбициозна програма с реформи. А сега давам думата на министър Сапан да сподели своето, своите идеи за развитието на Франция, а сигурно и схващанията си за економиката и реформите в економиката в Европа. Благодаря. Господин Сапен, имате думата. Благодаря, господин председател, за думата. Искам. Ще изчакам да си сложите слушалките. За мен е Огромно удоволствие, че съм тук сред вас за първи път. Франция участва в този диалог в рамките на новите разпоредби. Щастлив съм, че съм първият. Франция е очаквана и много се радвам, че съм на тази среща. Много е хубаво това, че тази среща се провежда една година след встъпването в длъжност на новото правителство на Франция, на господин Ваус и новото присъствие в Министерство на финансите. Аз познавам това министерство. Аз бях там още преди влизането в сила на еврото, тогава когато се приемаше договорът от Мастрихт и от тогава се вълнувам от европейския проект – и изграждането на економически и валутен съюз. Няколко думи, тъй като принципът и аз го уважавам, е да ви се даде възможност да отговорите на въпросите. Няколко думи за ситуацията във Франция, но и в Европа, тъй като не може да има огромна разлика между нашите страни и глобалната ситуация и така, ще поговоря за глобалната ситуация и ситуацията във всяка страна. Знам, че Франция е тук повече от други места е жертва на определен брой клишета, като във всички клишета има известна истина. Лошото с клишето е, че снимката се прави в един момент и там нещата не се менят, а ситуацията във Франция се променят от гледна точка на бюджета и на реформата. Трябва да го кажа просто и ясно. Франция в момента спазва бюджетните ангажименти. Франция от 2012 година до последния ден на правителството е, е поела ангажимента за задълбочени постъпателни реформи, предполагащи преговори. Добрите реформи винаги са постъпателни и предполагат преговори. Реформите са задълбочени и те променят пейзажа в областта на економиката и финансите. Що се отнася до бюджетните въпроси, Знам, че това са въпроси, които ви вълнуват и вие сте изразявали критики в тази област към Франция. 2014 година беше година, в която Франция постигна по-добри резултати от очакването от гледна точка на бюджета и дефицита. Това означава, че всички легитимни въпроси, които се задаваха през октомври за това дали Франция е спазила ангажиментите си, дали няма да се стигне до санкции, е, са въпроси, по които можем да, за които можем да сме спокойни. Независимите проучвания говорят, че през 2014 година Франция спазила своите ангажименти, въпреки че не е спазила е, номинал, нивото на номиналния дефицит. За 2016-2017 година ние спазваме, ние ще спазим препоръките на комисията. Ще цитирам някои цифри за тази година. Последните прогнози на Европейската комисия казват 3,8% номинален дефицит и това е цифрата, която сме си поставили и ние като перспектива и която беше гласувана от Закона за финансите с 2015 година, също въжи 2016 и 2017 година. Франция през 2017 година ще стигне 3%. Това предполага усилия усилия за контрол на бюджетните разходи. 2016 година е по, 2014 година е по-добра не защото сме получили повече данъчни постъпления, като в цялата еврозона имаше спад, но ние положихме усилия да контролираме обществените разходи. Те бяха контролирани с 6 милиарда. Ще продължим да правим това в рамките на бюджетна програма, която е широка, но е достатъчно целенасочена, за да няма това последици за растежа защото в крайна сметка това е проблема, който стои пред всички нас. Как да продължим е, с намаляването на дефицита, за да не увеличаваме дълга. Е, и как да не увеличаваме дълга, като не насърчаваме растеж, като насърчаваме растеж, който обаче е много слаб. Той трябва да бъде насърчаван, за да бъде траен и устойчив и да създаде работни места, защото в крайна сметка във Франция, както в много други страни, въпросът за заедостта е от основно значение. И така Франция ще спази своите бюджетни ангажименти. Второто клише е свързано с това дали Франция се реформира. Да, реформира се от 2012 година. Тя провежда реформи в различни области. Ще се спра само на една област – конкурентно способността на предприятията. Тя беше засегната от някои данъци, осигуровки и други тежести. Ние въведахме една 4 годишна програма, предполагаща намаляване на тежеста с 4 милиарда. Ние сме в средата на процеса и френските предприятия успяха да повишат своята конкурентно способност и това личи в намеренията за инвестиции. Вчера излезе цифра за повишаване с, на инвестициите с 7%. В Франция потреблението е много важно, но няма инвестиции, особено частните инвестиции. И това е свързано с целите на новата Европейска комисия и парламента да се насърчават инвестициите навсякъде, особено в страните, които имат нужда от нея. Вторият аспект на реформите, който е много важен, засяга това, което наричаме пазара на труда. Аз познавам тази област, защото преди да бъда министър на финансите бях министър на труда. Мисля, че ние, ние оказваме подкрепа на съкратените, но това не бива да бъде а, пречка пред намеренията за наемане на нови служители от страна на предприятията. Имаме един нов законопроект, който ще се обсъди от парламента. Това бяха само два примера от многото, но Франция провежда реформи. Това са постъпателни реформи които се водят с преговори, защото искаме те да бъдат устойчиви и трайни. Не искаме да избегнем конфликтите е друго клише за Франция, че във Франция непрекъснато има стачки, социално напрежение. Аз мисля, че има повече стачки в други страни в Европа, отколкото във Франция, защо, именно поради духа на преговори във Франция. Сега да кажа няколко думи за нас, европейците. Франция трябва да спази своите ангажименти, когато е, тежестта ти в Европейския съюз е 21%, очевидно е, трябва да спазиш ангажиментите си, но ние сме сред е, основателите. Искам да кажа няколко думи за проекта, който ни предстои. Първата област на този проект е данъчното облагане. Не е нужно да ви казвам има съгласие по този въпрос, какво означава сближаване в областта на пазара, в областта на банките, да разходите за производство и разходите за труд, ако между нас има различия и понякога конфликти в, данъчната област без да вървим към данъчна хармонизация, но има нужда да сложим край на вредната данъчна конкуренция. Франция предприе много важна инициатива с Германия и Италия и комисията ще излезе с предложение за прозрачност – също така предложения за премахване на, за прехвърляне на печалбите от една страна в друга и печалбата да се облага там, където се реализира. това е, ще бъде решаваща стъпка. как ако погледнем ситуацията през последните няколко години, ще видим, че беше немислимо да се предприеме такава мярка. Сега е, тя изглежда напълно разбираема. Ще кажа, е, ще повдигна само още един въпрос и след това ще ви дам възможност за въпроси. В дейността е, в областта на диалога контекста на европейския семестър. Много важна задача. Тук имаме нужда да гледаме на бюджета от европейска гледна точка. Също въжи за економическата политика, за структурните реформи, които са необходими в целия Европейски съюз и особено в еврозоната. Глобалните идеи трябва да, бъ, трябва да предшестват идеите за всяка конкретна страна. В миналото ми се струва, тъй като това беше необходимо, бе, трябваше да се предприемат спешни мерки с оглед на една или друга криза, като че ли се обръщаше много внимание на това какво да се предприеме в една страна, без се обръща достатъчно внимание на необходимите мерки на по-глобално ниво. Ние имаме нужда от промяна в метода. Той е задължителен. Какво искаме от бюджета, от глобална гледна точка за еврозоната и как да приложим тази воля за всяка страна, тъй като всяка страна е различна към какво искаме да вървим от гледна точка на данъчното облагане, социалната политика или пазара на услугите и пазара в една или друга област. Към какво искаме да вървим и какви препоръки можем да дадем на всяка конкретна страна, защото всяка страна си има конкретни проблеми. Аз мисля, че това е изключително важен въпрос, и Франция ще работи за тази култура на глобален на глобален размисъл, преди да преминем към размисъл за всяка конкретна страна, което е много необходимо. Благодаря, господин председател. Бухалбалц е първи оратор. Благодаря, господин председател, господин министър. Благодаря за вашия, вашия кораж да дойдете и да говорите пред нашата комисия. Е, хубаво е, че успяхме да намерим възможност за обмен на мнение. Две неща искам да ви попитам. Най-напред вие казахте, е, засегнахте темата за бюджета на Франция. Пакта за стабилност и растеж има целта да постигне един балансиран бюджет. Опростено казано, това означава няколко години да има дефицит от минус 2-3%, да бъде е, този дефицит да бъде балансиран с години е, от бюджетен баланс плюс 2-3%. Това, което аз зная, при Франция има константен дефицит от минус 2-3%, с което се увеличава общия, общата задълж... общия дълг. Той нараства, той скоро ще нарасне до 100%. Как смятате да постигнете стойността от под 60% бюджетен дефицит, какви са мерките, които предвиждате в този смисъл? И на следващо място разходите за пенсиите. 14% от вашето БВП отиват за пенсии, като тенден... Тенденцията е възходяща. Други държави в еврозоната, а и други държави в Европейския съюз поеха по друг път. Възрастта за пенсиониране на 61 година е най-низката в ОССЕ. За това искам да ви попитам какви са мерките, които планирате в тази насока. В противен случай, ако няма мерки, има риск за бъдещето. Благодаря. Мерси. Мерси боку. Благодаря много. Трябваше... Не трябваше много кораж да дойда да се срещна с вас. Това е удоволствие, защото за нас този диалог е важен. Знаем, че е взискателен. Франция тръгва отдавна по пътя на преодоляване на дефицита. Германия успя да се справи много по-бързо. Ние все още имаме някои трудности в резултат на кризата от 2008. Всички държави членки взеха решения в тази област, но ние бяхме натрупали пасиви от по-ранен период, така че трябваше да извървим по-дълъг път в една голяма страна, като Франция, е малко по-трудно да се задейства, както да се задейства обществото, така и бюджета, но ние сме си откроили приоритетите и ние ще спазваме перспективите, които ние сме се определили, както и тези, които е определила комисията за нас, е, като дефицит, който трябва да се а, спазва. Аз вярвам, че сме на път да постигнем това. На второ място, през периода, за който говорим, е необходимо да предприемем мерки, които са важни и които могат да засегнат славията растеж, който наблюдаваме и да имаме създадени условия за повече растеж с възможности за създаване на повече работни места. Тоест ние се опитваме да намалим дефицита, като същевременно насърчаваме стопанската дейност. Ние трябва да отидем още по-далеч, за да можем да стабилизираме публичния дълг под 60% от БВП. И това е проблем, който стои пред доста държави, включително пред Германия. Ние въведохме реформи в пенсионното осигуряване и тази реформа се осъществява постъпателно постепенно ще се увеличава възрастта за пенсиониране. Сега е 61 години, преди беше по-ниска. Така че ние работим освен, по въпроса. Освен това, в Франция има а, висока раждаемост. След 15-20 години очакваме да имаме по-малко трудности. Това едва ли ще е същото за останалите държави. Необходимо е да се следва една много разумна политика, за да се гарантира покриването на пенсиите. Госпожа Ферейра. Благодаря, господин министър, че се отзовахте на поканата. Ще мина на майчиния си език, португалски. Искам да започна с благодарността си към вас и с поздравленията към вас за успеха на Франция, за който говорихте тази сутрин. Франция има водеща роля в Европа И в този смисъл искам да ви помоля да ни кажете за пулките, които Франция си извлече от целият проект, проекта за економически и паричен съюз. Какво научи Франция от, от, от ориентацията си към по-стабилна економика нещо, което може да ни помогне на нас, останалите в Европа. На второ място, въпросът за Гърция. Европейската е, еврозоната започва да става все по-стабилна, но Гърция все още е голям проблем. Проблем в съвета. Е, бих искала да зная дали е, има ново развитие по отношение на Гърция. На следващо място, данъчното облагане в Европейския съюз. Е, ние като комисия се занимаваме с данъчните въпроси. Може ли съвета да помогне да има движение тук? Може ли Франция да опосредства една по-балансирана данъчна ситуация в Европа? Може ли да очакваме сътрудничество между парламента, съвета и комисията и като целта е да имам по-добра ситуация за нашите граждани. Гражданите не би трябвало да търпят лишение при положение, че някои държави упражняват агресивно данъчно облагане. Какво мислите по този въпрос? Три въпроса бяха поставени. Ще започна в обратен ред. Първо, относно данъчното облагане. Франция е твърдо решена да приложи нужните мерки в тази област. Това се споделя от Франция, от Италия и от други големи държави от 2015 година, за да може да се премине към прилагане през 2017, се приемат конкретни мерки за преодоляване на проблемите в тази област, които водят до щети, тъй като ситуацията не е допустима, не може да се допуска а, граждани и предприятия да плащат надлежно данъците си, а други да избягват такова облагане. За това комисията ще направи предложение до края на годината ще се предприемат мерки за борба срещу избягване на плащането на данъци. Ние водим дискусия. Първо, в Гърция забелязахме, че се извърши промяна. Трябва да зачитаме демократичните промени т.е. има промяна и има обмен на мнения с институциите, за това трябва да имаме предвид за тази промяна, както и да зачитаме волята на гръцкия народ. Гърция е пълноправен член на Европейския съюз, на еврозоната, Централната Европейска банка работи с нейната Централна банка и тя трябва да спазва ангажиментите и правилата. И на базата на всичко това ние трябва да намерим решение. Очевидно е, че мястото на Гърция е в Европейския съюз и в еврозоната. Относно паричната политика, ние постигаме напредък. През последните години имахме трудности. Сега Гърция също е, изпитва трудности. и трябва да се намери връзка между паричната политика и економическата политика в страната. Считам, че постигнахме голям напредък. Затова не се налага да се промени текстовете на договорите. Дебата се води тук, решенията се вземат тук в парламента и вашето мнение е много полезно, за да може съвета да вземе решения. Необходимо е да се постигне напредък в областта на економическия и паричен съюз пред пресидните месеци. Благодаря. Извиня. Ние благодаря Лиза за този въпрос от името на ЕКАРЕ, господин Локе. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министр, за вашето посещение. Германско-френската е, дружба е винаги била в сърцето на Европейския съюз. Много неща бяха постигнати именно благодарение на тази дружба. Но в е, последно време тази дружба е малко накърнена. Председателят на Социалистическата партия, цитирам, каза, че се наблюдава една е, едно неприятелско отношение от страна на Франция. Това са всъщност тонове, които не се очакват от добри приятели. Господин Шойбле каза, че френският парламент би трябвало да започне да взима решения, които харесват и на господин Шойбле. Истината обаче е, че във Франция се взимат решения, които са на ръба на това, което в Европа е узус днес. Частта на, френският, на френските дългови облигации са на второ място в Европа и социалните разходи са най-високите в ОСС, в ОСР, извинявайте. Тоест, е, това е една тенденция, която вероятно означава, че дефицитът няма да може да бъде овладян. Тоест, съществува желание да се накара Франция да направи определени реформи, ако искаме да има в Европа е, е, фискална хармонизация. Въпросът обаче е дали е, това може да стане с демократични мерки, дали е, всеки народ в Европа може да взима е, решенията, които иска, дали е, това е съотносимо с съответните социални услуги. Не бихте ли казали, че има разумно, че е разумно Франция да запази е, в тази област своя национален суверенитет и не смятате ли, че този суверенитет ще трябва да бъде укрепен и да бъде, е, да бъде укрепен именно по отношение на фискал, фискалното регулиране. <coughs> <laughs> Това е Европа. Във всяка от нашите държави трябва да правим това, което е добро а, за тази държава, като се спазва националния суверенитет, тъй като националният а, суверенитет а, е също част от договора, който ни обединява. По останалите аспекти, включително в бюджетната сфера, бюджетът се гласува от всеки национален парламент. Има обмен на мнение, има надзор, който е общо, тъй като ние имаме същи, същата валута, като нашите съседи. Но за да действа добре Европа, трябва да се уважава всяка страна, всеки народ, да се уважават решенията взети от тази държава и този народ в дух на солидарност. Ние никога не сме гледали на диалога между Франция и Германия като нещо, което ни е наложено. Ние го правим, защото считаме, че това е полезно, това е нещо добро. Ние сме на равна нога, това е нещо, което е добро за Франция, добре е за Европа. Франция спазва бюджетните ангажименти във връзка с намаляването на дефицита, защото постепенно се подновява доверието към страната. Ние можем да получаваме заеми, правим всичко това и като разчитаме на солидарността. Страна като Франция, която е втората по големина економика в Европа, има, всички ще съгласят с това, роля не само в исторически план, но и в настоящето. Но тя има и отговорност по отношение към себе си, както и към Европа. Франция ще изпълни ангажиментите към собствените си народ. Това е ангажимент на парламента, на правителството. Франция ще изпълни и своите отговорности към Европа. Това се вписва и в диалога между Франция и Германия. Аз а, а, прочетох а, в а, немския печат а, че е, има някои изявления на един или друг политик, е, които не са много ласкави за Франция. Но мога да ви кажа нещо. Нищо не може да бъде решено в Европа, ако има противопоставяне между Франция и Германия. Казвам го в положителен смисъл. Нищо не може да се постигне в Европа, ако няма сближаване на гледните точки на Франция и Германия. Това е е едно от условията. И второто условие е, че то води до обединяване и на останалите държави членки, до останалите народи. Това е отговорността на Франция и на диалога между Франция и Германия. Вайлфгал Шоблер понякога може да казва неща, които се тълкуват като неприятни, въпреки това ние непрекъснато разговаряме лично един с друг. Благодаря. Госпожа Кора. Благодаря, господин председател. Ние много се радваме, че сте днес тук сред нас. Най-напред искам да ви попитам за социалистическия манифест от господин Тели, който вие подкрепихте. Това е манифест, който призовава към либерализация на бюджетните правила, а също така и на ЕЦБ да, последн, да може да има, така да се каже, спасителни функции. Вие смятате ли, че Наистина тези правила са много важни за създаване на стабилност в еврозоната и съгласни ли сте с либерализацията на правилата отвъд съществуващата гъвкавост? И смятате ли, че текста на манифеста ще може да накара други държави членки и институциите е, да повярват в реформите във Франция и е, да ограничи и да, да, да, и да работи конструктивно с европейските партньори. На следващо място, законодателните реформи, така, нареченото, така наречените реформи на Макрон, е, той каза, че не бива да се променят правилата не бива да се, проме, да се провеждат е, прекалено твърди реформи. Смятате ли, че това е така? работното време на магазините. как смятате да намалите високите данъци, многото а, разходи на правителството, което всъщност оказва негативно влияние върху данъците. Благодаря. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Благодаря ви за поставения въпрос. Благодаря ви, че внимателно следите вътрешния дебат в нашата партия. Моля ви да проследите и дебата във вашата партия и да се запознаем с всички текстове, които се приемат от вашата партия. Това е в отговор на вашите напълно основателни въпроси. Франция участва в разработването на бюджетните правила. Направи го заедно с останалите държави, предвиди и гъвкавостта. Франция спазва тези бюджетни правила с предвидената в тях гъвкавост. Именно на тази основа бяха взети решенията от съвета, от комисията по отношение на Франция. Това фигурира и в последните препоръки на съвета по предложение на комисията. Както ви отбелязахте, тези препоръки са в пълно съответствие за пръв път с решенията, взети от Френския парламент, както и в пълно съответствие с прогнозите, направени от комисията и които бяха публикувани миналия понеделник или вторник. И можем да се поздравим с този факт, без да наблягаме на отделни елементи или дебати. Относно економическите реформи, те са необходими за Франция. Вие говорите и за въпроса за работа на магазините в неделя. Има туристи, които отиват в страната за неделя и те отиват в друга страна в понеделник, ако не са пазарували при нас, го направят някъде друга, и това е загуба за това беше взето решението да се работи в неделя. Разбира се, това е въпрос, който предизвика дебат в Франция и в други страни също. Франската, Френската конституция ни дава възможност, съгласно член 143, ние се възползвахме от тази възможност. Промяната в пазара на труда все още се работи по нея за набиране на мнозинство. Френското правителство демонстрира твърдост и решимост. Когато предлагаме една реформа, това е защото ние вярваме в нея, искаме да я доведем до успешен край, и това ще го направим до последният ден, в който сме в управлението. Господин Димитрис Димулис има думата. Благодаря. Добро утро, господин Сапан, и добре дошли в Европейския парламент. Аз е, Благодаря за вашите коментари. Коментарите вървят в посока на това как Европа да върви заедно, е, социалните последствия на реформите. Ясно е, че трябва всички да обединим усилията си, за да не подкопаем сближаването. Вие говорихте за гъвкавостта. гъвкавостта в пакта за растеж, за стабилност и растеж, смятам, че гъвкавостта се отнася не само за до големите страни, а трябва да се отнася и за всички страни. Радвам се на това, което чух, защото в съвета и в еврогрупата е важно да се разбере, че нагласите, желанията на гръцките граждани за промени са на лице. Има нужда да се спазват правилата. Ясно е това. Кръцкото правителство иска компромиси, работи за постигането на компромиси. Имаше ново съвещание между господин Ципрас и председателя на комисията където се даде възможността за това общо разбиране. Европейският парламент в предишния мандат спомена сериозното отрицателно въздействие на меморандума, наложен от тройката, негативно въздействие в социалната област. Трябва ни ясно послание какво ще се случи на 11 май на срещата на, в еврозоната, трябва да поощрим напредъка от последните месеци. Как мислите, че може да се справим с въпроса за ликвидността, е, с което се борят е, гръцките, гръцкия бюджет? И как вие смятате да подпомогнете този процес? Мерси. Благодаря, господин председател. Ще тръгна от там, откъдето вие започнахте. Правилата са едни и същи за всички. Не, няма такова нещо, като спазване на правилата от малките или от големите. Разбира се, в една страна, в, кои, на която се пада 21% от БВП на целия Европейски съюз е не е маловажно, но също но не е маловажно е, е и това, което се случва в останалите страни. В Гърция ситуацията създава много трудности а, и много проблеми но правилата със своята гъвкавост са едни и същи за всички. Гърция е в особена ситуация. Днес на Гърция се, под, се помага от другите членове на еврозоната и помощта е доста сериозна. Тя даде възможност страната да премине през последните години, които бяха изпълнени с много трудности. Въпросът продължава да се задава и ще продължи продължава да се задава през следващите седмици. А, Гърция ще трябва да продължи да получава помощ, но заедно с това правилата трябва да се спазват. Те трябва да се спазят от гръцкото правителство. Мисля, че такава е и волята на гръцкото правителство какво мисля аз и ще отговоря на вашия въпрос за 11 май. Има гъвкавост. Очевидно, гръцкото правителство с мнозинството си има възможност да промени елементите на изпълняваната програма при едно условие, което е логично, а именно на мястото на извадените елементи да се сложат други, за да се спази бюджетния баланс. Ето това е, което е необходимо и което ще даде възможност да се оказва помощ на Гърция от другите страни в еврозоната. Разбира се, елементите на програмата могат да се модифицират, но те трябва да бъдат компенсирани от други мерки. Е, говори се за данъчно облагане, за участието на едни и други в бюджета на Гърция на 11 май. Какво би трябвало да стане? Няма ясен смисъл на този, на този израз – Надявам се 11 май да бъде позитивен ден, който показва, че нещата вървят добре и е, надяваме се да се стигне до споразумение е, и да няма опасност е, от е, неблагоприятна тенденция за Гърция и Европа. На мен ми се иска Гърция 11 да бъде положителен ден. Така че всички ние да имаме стимул да намерим добър компромис по програмата, но и да се постигне до споразумение за мерките отвъд конкретната програма. Председателят, имам още 10 колеги, които искат да се изкажат. Ако искаме да дадем възможност на всички колеги да се изкажат, трябва да бъдем много кратки, не повече от 5 минути. Въпрос и отговор. Ева Жули е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, че сте тук и споделихте с нас вашите, вашите вълнения. Аз бих искала да разбера по-добре позицията на Франция в преговорите с Гърция. Всички ние се. Защо? гръцкото правителство предлага да се бори срещу измамата и корупцията. Не смятате ли, че това може да доведе до баланс на, на бюджета. Ще, това ли е най-важната реформа, като имам предвид, че около Европа гори и и участието на Гърция в еврозоната и в Европа е толкова важно. Не смятате ли, че страна, която се управлява зле от десетилетия и без съмнение една от най-корумпираните страни в Европа, дерегулацията и приватизацията ще бъдат допълнителен стимул за изчезване на фискалните ресурси? По-нататък Втората ми поредица от въпроси е свързана с данъчната оптимизация. Това е бичи за Европа, както и за други страни. Има много конкретни примери за добивни предприятия, които работят в Гърция, които не плащат данъци в Гърция. фирми, които се регистрират в Холандия. Ето, срещу тези изкуствени схеми трябва да се борим. Вие за ли сте от ежедневна, ежедневно предоставяне на отчет информация за многонационалните фирми, така както е за банките? Вие за ли сте бърза реформа а, на директивата, която ще даде възможност а, многонационалните предприятия да създават а, изкуствени а, схеми, благодарение на които няма да плащат а, данъци. Благодаря. Ако задавате за 3 минути въпрос, министър има 2 минути за отговор. По Гърция има много въпроси, които се повдигат и обсъждат от правителството за повече от фискална справедливост. Всичко, което дава възможност да се създаде фискална администрация – която работи ефективно и е честна, е стъпка в правилната посока. Това е тема, която не беше изпълнена от предишното правителство. Ако сегашното правителство иска да изпълни тази задача, няма защо да ги обезкуражаваме. Франция иска да подпомогне този процес, като извърш, като осъществява взаимодействие. Що се отнася до пазара на труда, предвижда се увеличение на минималното заплащане. Въпросът е за темповете на растежа, които могат да повлияят върху конкурентоспособността на предприятията. Що се отнася до борбата срещу укриването на данъци. Не е нужно да ви казвам, че това е основният проблем. Франция, Германия, Италия поеха инициативата и през 2015 година се надявам да постигнем резултати. Що се отнася до лихвите и таксите, да трябва да се преразгледат, за да няма двойно данъчно облагане. Това е реалността, която вие описахте за Гърция и други страни. Необходимо е да постигнем конкретни резултати. Отчети по страни ще видим дали е възможно да се върви и на там. Благодаря за 5 минути, господин Макровале. Е, благодаря, господин председател, благодаря, господин министр. В контекста на работната група за презглеждане на управлението, участието на Франция е, предвижда и засилване на механизмите солидарност. По други въпроси участието е по-скоро неясно, особено що се отнася до е, упростяването на семестра на Берлин и Париж би трябвало да представи пътна карта за презглеждане на економическото управление. Искам да попитам, могат ли да се съчетаят мерките за преразглеждане в Франция и в Германия? И какви са общите въпроси? Дали сте изчислили въздействието върху френския бюджет – на евентуално излизане на Гърция от еврозоната. По последния въпрос не съм правил подобни изчисления, защото място на Гърция е в еврото. И Гърция ще остане в еврото. Първо, защото това е твърдото желание на гръцкия народ, това е желанието на гръцкото правителство и динамиката на Европа не, не е в посока намаляване. Това би било политически провал. Е, Второ, Ситуацията днес е съвсем различна в сравнение с пред няколко години. Въведени бяха различни механизми за подпомагане на банките и държавите, които не създават трудности. Ето защо трябва да създадем усилията си върху успеха на сегашния диалог, постигането на необходими компромиси, така че Гърция да остане в еврозоната. Що се отнася до презглеждането на економическия диалог – да, ние трябва да постигнем напредък, това трябва да стане в рамките на сегашните договори, въпреки че можем да имаме по-дългосрочен поглед, който е извън рамките на договора. Взаимодействието между Франция и Германия е задължително, за да вървим напред. Основното обаче е да имаме глобално виждане на економическата, бюджетната, финансовата и социална ситуация в Европа и след това да адаптираме към всяка страна общите препоръки с оглед на спецификата на всяка отделна страна. Благодаря, господин Бернан Мона. Euh, Добър ден, господин министър. Франсуа Олан обеща нулев дефицит 2010 година. Ние сме далече от тази цифра. 4 милиарда искате да, икон... да бъде економите. Това се иска от комисията. Лихвените проценти в момента са изключително ниски. Те са нула, но ако се покачат дори с 1% лихвените е, нива, тогава ще се увеличи веднага и дълга. Очевидно е, че трябва да се направят е, доста реформи, може да се стигне до намаляване на заплатите и повече от 110 милиона, милиарда струва поддържането на еврото, ултралибералната политика не е решението за намерене на... за не е решението. Бюджетната Стабилизирането на бюджета изисква допълнителни мерки. наблюдаваме ефекта на снежната топка. Вчера бяха предадени нови данни на Франсуа Оланд от ЕЦБ. И а, така, какво чакате да се случи? Какво чудо може да доведе а, до намаляване на дълга на страната? Благодаря, Надявам се да получа конкретни отговори. До вашата question, effectivement, les réponses précises euh, seront à la hauteur. Ще се опитам да отговоря. Вие, доколкото разбирам, сте за намаляване на дефицита и на публичния дълг. Правителството, което има мнозинство, е заделело 50 милиарда за тригодишен период от 2015 до 2017 за финансиране на нашите приоритети, каквито са образованието, сигурността, вътрешна сигурност и външна сигурност. Също тези 50 милиарда ще ни позволят също да намалим и данъците. Такова намаление се констатира за настоящата година, както за домакинствата, така и за предприятията. Така че да работим също и за намаляване на дефицита. Тези 4 милиарда економии са необходими, за да се постъгнат целите, които а, суверенно сме взели и което а, парламентът а, на Франция гласува също суверенно. Имаме 20 милиарда и тези 4 милиарда економии са изключително важни за спазем ангажиментите си не само към Европейския съюз, но и към нашия парламент. Ние вярваме в европейската рамка И ако Франция напусне еврото, това ще е много по-страшно за Франция, както можете да констатирате сами. Допълнителен въпрос относно Лукс Ликс и как това се отразява на Франция. Ние обещаваме прозрачност. Ние сме към края на този процес. Всяка страна трябва да следи какво се случва в предприятията на нейна територия. Има предприятия, които се ползват от така наречените данъчни постановления. Председателят прекъсва ораторът, който искаше да зададе допълнителен въпрос. Ако обичате да се вмествате в времето, сега за по-глобалния дебат за еврозоната. Това е хубаво е, че се занимавате с този дебат, но а, бихте ли уточнили какво точно имате предвид по отношение на отделните държави членки? Означава ли това, че докато страни като Германия имат свръх, а, свръх и, имат излишък, други могат да, и, да постигнат излишък от 4% и какво смятате за правилата след като този глобален дебат се случи, дали всички правила би трябвало да въжат за всички нас, дали правилата трябва да въжат за всички, т.е. правилата за 3%. не може да се гледат нещата изолирано, т.е. Европейския съюз или еврозоната не е изолирана. Каква е в този смисъл позицията на еврозоната в глобалната економика? Ние губим конкурентоспособност, ние сме по-малко от 10% от световното население, имаме 25% дял от глобалния БВП и имаме 25% разходи за, в социалната сфера. Нашето население а, се свива и въпреки това ние имаме водеща роля в, на глобално равнище. Ако искаме да запазим тази роля, трябва да имаме конкурентоспособност и трябва да сме иновативна, и иновативни. Ние не искаме да, да имаме ефтина работна ръка като китайците, трябва да искаме да сме конкурентоспособни, иновативни и проспериращи. Как ще осигурите това да се случи в еврозоната и във Франция в частност? Въпросът е кратък по важна тема. Да, трябва да сме интелигентни, но новаторски, конкурентоспособни, тъй като става дума за бъдещето на нашия континент. Ние гледаме на еврозоната, отчитаме състоянието на отделните страни и така е в цял свят. В продължение на месеци основният проблем на света Основният въпрос, който се задаваше е какво ще стане с еврото, тъй като това може да има ефект върху всички останали. Инфлацията също е ниска и тя също се отразява на останалите, така че на нас се обръща внимание, те гледат на еврозоната, на Европейския съюз, защото а, ние имаме въздействие върху световната економика. Затова, благодарение на е, интелигентни е, мерки и подобрявайки конкурентоспособността си, ние можем да постигнем успеха. Зададохте въпроса как да преминем от глобална визия за еврозоната е, към конкретен поглед върху отделните страни. Комисията започва да прави преглед на еврозоната тя прави отделни препоръки за съответните държави, които членуват в еврозоната. Има дебати с Германия, ЕЦБ дава препоръки не само на Франция, на Германия. Може би в по-голяма степен, отколкото в миналото, правят се постъпки, за да се улеснят инвестициите, всяка отделна страна се разглежда по-отделно в рамките на еврозоната. Еврозоната, Европейския съюз трябва да са на висотата на своите отговорности пред останалия свят. Хората си формират мнение за нас, за европейския континент. Когато нещата не вървят тук, светът се тревожи. Имам 10 секунди, но аз не чух от вас как Франция и Европа ще подобрят конкурентоспособността си. Може би да отговорите на въпроса как ще стане това. Председателят, считам, че го направи, но може би ще засегне този въпрос в следващия си отговор. В прогнозите за пролета комисията казва, е, че състоянието на еврозоната допринася за конкурентоспособността? Предполагам, че министъра ще ми отговори на въпроса. За Франция. Якоб фон Вайцекер. Благодаря. Е, е, има е, има възможност да се намери прагматично решение за Гърция. Има възможност да бъдем прагматични, една нулево лихвена граница да бъде въведена. Ако може да се осъществи този фискален прагматизъм, ако може този прагматизъм да се комбинира с съответните реформи, това би било чудесно. Но от друга страна, гъвкавостта на правилата подгопава е, достоверността на съществуващата система. Тоест, въпросът е а, отговорите, които дадохте в момента е, и стратегията, която описахте, дали тази стратегия ще е достатъчна да се справим с проблемите и дали е, цялата архитектура няма да бъде поставена под въпрос, не би ли било по-добре да започнем още сега да се мисли за промяна на договора в еврозоната, за да се укрепи демокрацията в еврозоната. Какво мислите за една такава стратегия? Благодаря за този въпрос. Можете да го поставите и на френски, защото говорите добре френски, познавате добре Франция. Можем да поставим въпроса, но не считам, че гъвкавостта при спазването на правилата е някакъв риск за доверието към нас. Мисля, че обратното, именно поради това, че от миналата година има друг начин, по който по един много взискателен начин се работи за намаляване на дефицита, като се прилага по-прагматичен подход. Комис... Еврото върви по-добре. ЕЦБ взе, разбира се, много важни решения. Еврото се развива добре, буди повече доверие пред останалия свят. Миналия октомври в МВФ когато се правеше анализ на риска в света. Първият риск, който беше разискван, беше този в еврозоната. Бяхме няколко а, дни в Вашингтон, но постепенно риска а, изчезна. И а, сега доверието към Европейския съюз и еврозоната а, е по-силно благодарение на правилата, които прилагаме. Дали трябва да се отиде по-далече в економическата и парична политика? Да, трябва да се динамизира в по-голяма степен, да се промени договора, може да се помисли по въпроса. Към момента обаче това ще е трудно и може да ни блокира да задълбочим работата по други важни аспекти. Затова на първо място трябва да сме прагматични, да работим в рамките на сегашните договори. Много неща могат да се направят за допълнително сближаване в рамките на договорите, които са в сила. Аз съм убеден, че дебат по договорите трябва да се проведе по демократичен начин, тъй като демократичното начало е в основата на всичко, което правим но трябва да сме сигурни, че това ще принесе до подобряване на економическото състояние на Европа и подобряване на състоянието на пазара на труда. Европа трябва да потърси по-добрите отговори, да отговори на реалностите, защото понякога, за съжаление, това не е така. Благодаря. Елена Ламасор. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че тук е министър Сапен. Вие споменахте проблема за облагането на предприятията. Много се радваме на позицията, взета от Франция, именно новите, по новите собствени ресурси на Европейския съюз, данъка върху финансовите операции и данъчната основа. Но от няколко седмици на фре, по френската обществена телевизия, в това число и с нощи, казахте, че големи френски предприятия, контролирани от държавата, са прибягвали до неплащане на данъци. Ще цитирам някой от тях. Аерогарата и други. Как може да гражданите и да накопаците във Франция да имат доверие в страната и как може, могат партньорите от Европа да имат доверие. Благодаря за този въпрос, който е напълно легитим. Мерките, които могат да бъдат предприяти, са отдавна. И тъй като са отдавна, понякога са част от механизмите на дадено предприятие или сектор. Искам да ви напомня, че въпросът не се задава само за предприятията, контролирани от държавата. В Рено държавата има участие, което и дава възможност да блокира решение, но тя не е мажоритарен собственик. Когато държавата присъства в едно предприятие, тя трябва да изисква първо от, администра... от административния съвет да е, има безупречно поведение. Аз ще искам, ще изисквам това от всички предприятия, в които има държавно участие. Безупречността предполага да се знае къде са, какви, колко са филиалите, къде се намират те дали тези филиали осъществяват дейност или пък са създадени само за данъчни цели. Някои предприятия започнаха да публикуват списъка с филиалите. Аз ще бъда безкомпромисте. Вие сте прав. Доверието в нас като желаящи да се борят с данъчното облагане ще а, пострада. Благодаря госпожа Хуао Родригес. Благодаря, господин министър. Приветстваме ангажимента на френското правителство за до изграждане на економическия и валутния съюз. Един от централните въпроси които ще се решават, е необходимостта от бюджетен капацитет специално за евро, еврозоната. Моят въпрос е дали френското правителство е отворено за тази идея и каква смятате, че може да бъде ролята за изграждане на бюджетен капацитет. Що се отнася до ролята ви за конкурентно способността, как оценявате асиметричният риск. Благодаря. Труден въпрос. При всички случаи това е задълбочен дебат, който се води в това число и в Европейския парламент. погледнато по-общо, без да се съобразявам с ограниченията в момента. Да, собствен бюджет със собствени ресурси е необходим, за да се задълбочи европейската солидарност и за да се утвърди европейската демокрация. Да, това е перспектива, по която работим. Днес 11 държави членки работят по данък върху финансовите операции. Една от, едно от възможните решения е собствените ресурси да помогнат на Франция да води политика на солидарност. Солидарност на своя територия, но и солидарност извън границите. Аз съм за това Европа да може да присъства в по-голяма степен в развиващите се страни, особено в контекста на глобалното затопляне. Въпросът е от решаващо значение. Той е глобален въпрос за цялата планета. Това е а, тема, в която ролята на Европа трябва да бъде ясна. В а, във Франция ангажиментът е ясен. Във Франция ще се проведе е, тази година е, срещата по климатичните промени. Ние разполагаме с интелектуалния капацитет, както и с финансовия капацитет да реализираме проекти даващи решение на страни, изпитващи огромни трудности да се адаптират, но също така и да помогнат на нашите страни да възприемат адекватно поведение. Днес има пречки. Първата пречка е бюджетна. Министрите на финансите нямат желание собствените средства да се намаляват, ние трябва винаги да можем да помислим, за да излезем с достатъчно обосновано решение. Георгиус Христос има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра за неговото присъствие. Искам да говоря за преговорите между гръцкото правителство и Еврогрупата. Имаше различни тълкувания по този въпрос. Естествено, има голям политически интерес. Много хора смятат, че гръцката економика няма да може да бъде стабилизирана. Други смятат, че е най-добре е да си вземат парите от гръцките банки, да ги изтеглят. Но какво всъщност става в еврогрупата? За какво говорите? Говорите ли за бъдещите седмици, за съществуващата програма? Какво ще се случи до следващия февруари? Говорите ли за финансовите изисквания към гръцката държава през 2015-2016 година. Предлагате ли или подготвяте ли мерки за запълване на финансовите а, дефицити тази година и следващата година? Защото е, от вашите отговори може да си направим изводи за финансирането на гръцката економика и нейното стабилизиране. Благодаря. Благодаря за този въпрос, е, който засяга по-конкретно вашата страна, но засяга и цели Европейски съюз и еврозоната, в еврозоната бележим слаб растеж и имаме нужда от доверие. Гръцката економика има нужда от доверие, за да може да расте. Също въжи и за европейската економика. Ако ситуацията в Гърция не се стабилизира, това няма да бъде европейска катастрофа, но ще бъде неприятно за Европейския съюз и еврозоната, ето защо имаме нужда от устойчиво решение. За какво говорим? Говорим текущата програма, тя трябва да бъде приключена, т.е. да видим докъде сме стигнали, какво бихме искали да се постигне, какъв баланс трябва да се спазва в рамките от споразумението и 22 февруари. Крайния срок е юни. Заедно с това ние обсъждаме не нова програма, но мислим за това какво ще дойде след сегашната. Аз мисля, че Гърция ще има нужда ще продължи да има нужда от помощ. Е, не, може, не по същия начин, не със същите инструменти, не със същите суми, но при всички случаи ще има нужда от помощ, за да се възстанови доверието и то трайно, за да може гръцкото правителство да взима средносрочни решения хората да имат доверие в гръцките банките и там да влагат парите си и хората да могат да се чувстват достатъчно спокойни, за да посветят усилията си на работата. Перванш Берес. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за глобалните идеи, които изразихте това, което, и казахте, че това, което правите във Франция, го правите и за Европа. Ние се замисляме за бъдещите събития в валутния економически съюз. Аз мисля, че ние трябва да помислим къде, на къде искаме да вървим заедно. Може трябва да имаме ясна представа за това какъв е, да бъде пътя ни, защото така ще начертаем етапите, водещи до желания е, валутен економически съюз. Е, икон, валут, бюджетните елементи са много важни в е, дебата. Може би това ще върви ръка за ръка с, с бюджета за самия европейски бюджет. Как ще примирим двете? В бюджета на Европейския съюз се поставя въпроса за собствените ресурси. Ако искаме бюджетен капацитет за еврозоната, въпросът за собствените ресурси за финансиране на този бюджет ще се върне на маста. Как ще финансираме утре повече солидарност между европейци в това число е, и за да спечелим е, битката за конкурентоспособност? Планът за инвестициите е на масата, но това е, но той е много малък. Добре, не можем да го приветстваме, но е малък и той ще приключи. Какво ще направим така, че еврозоната, Европейския съюз да подкрепят конкурентоспособността с истински бюджет. Това е въпрос, който се поставя и за еврозоната, но за Европейския съюз и черешката на тортата. Как, как смятат, че да се развие дебата за собствените ресурси? Това е съществен дебат и разбира се, както знаете, е доста деликатен. Глобалният бюджетен контекст е труден за всички държави. Намираме се в етап, в който искаме да се облегчи бюджета. Изискват се собствени ресурси, освен това да се държи сметка за европейския дух, който е свързан с собствените ресурси, за да ни позволят те да водим политики, които са политики на солидарност на територията на Европейския съюз, както и извън нея. Целта е да се увеличат собствените ресурси. И към днешна дата съществуват възможности за европейски ресурси, които са на разположение за провеждане на политиките на Европейския съюз. Когато говорим за банковия съюз и за фонда за разрешаване на банкови кризи, виждаме, че имаме на разположение вече разпоредби за разрешаване на подобни проблеми. Необходимо е да се доразвият подобни механизми за всяка отделна политика. Необходимо е да имаме достатъчно собствени ресурси, за да може да се даде пълен израз на демокрацията и на солидарността. Трябва да сме прагматици. Това не противоречи на това да бъдем по-амбициозни но всичко трябва да се разглежда в перспектива. Последният оратор. Господин Моресън. Господин министър, вие говорите за някои клишета по отношение на Франция, франската економика, но е, се опасявам, че днес е, е, виждаме едно друго клише, а именно политиците, че говорят е, хубави слова, но реформи не се прилагат. Списъкът от реформите за Франция е много по-дълъг от, това, от резултатите, от списъка на резултатите. Моят въпрос е, защо е толкова трудно за Франция да приложи нужните реформи? И кои са точно реформите от последните години? Е, питам това, защото ние сме свикнали, е, ние искаме да Франция да е конкурентоспособна и то силно конкурентоспособна, защото това е важно за цяла Европа. Конкретните ми въпроси са какви са вашите планове за намаляване на разходите за работната сила, за гъвкавостта на работната сила, защото гъвкавостта на трудовия пазар е много важен. Е, какво смятате за минималната заплата? И какво смятате, как смятате да намалите младежката безработица? И на последно място, нещо свързано с, това, което запита господин Деланге за излишъците и дефицитите в еврозоната. Значи въпросът ми е, смятате ли, че дисбалансите в паричния съюз са важни? Очевидно, дисбалансите в економическия паричен съюз и в Европейския съюз като цяло имат значение. Ние всички трябва да се борим срещу подобни дисбаланси, защото нашите политики са политики на сближаване, особено в социалната сфера. Можем да водим дискусии за нивото, за разходите за работна сила, как може да се намалят разходите и прочие. Но е добре да е, имаме социално сближаване. Има економическа разлика, има разлика в конкурентоспособността, има разлики е, в социалната сфера, които като се спазват е, условията във всяка една от страните, както и платежоспособността на страните, може да се води диалог с основните партньори, да се постигне повече сближаване. Ние няма да променяме основната заплата. Вие зададохте въпрос, защо е толкова трудно Франция да се реформира. Защо Ние а, сме подвластни на определен а, имидж, който се е създал за нас. Ние намаляваме разходите а, за труд, създава се повече марж за предприятията, които им, им дава възможност да, да увеличат а, своите инвестиции за тази година. Те ще надхвърлят 7%. Всичко това трябва да се приложи на практика. Има реформи, които са в ход, други, които предстоят. Относно пазара на труда, ние непрекъснато правим реформа, що се отнася особено до масовото уволнение на хора, повече от 10 души едновременно, дадено предприятие. Когато нещо не върви в е, едно е, предприятие, се прави опит да се намали работната сила и а, е, това се прави и считаше, че това е доста скъпо, но сега нещата са изцяло променени между социалните партньори, социалните партньори и ръководителите на предприятия беше постигнато съгласие, така че всичко това вече е реалност, има промяна. В продължение на години, близо 7-8 години, имаше несигурност за работещите в определени предприятия. Това вече не е възможно, защото сега беше осъществена реформа, която прави подобни уволнения по-трудно. Всичко това показва, че Франция е в състояние да се реформира. Председателят. Благодаря, господин министр. Наистина, е, този економически диалог беше много интересен, конструктивен. Благодаря на всички колеги, които зададоха въпроси и естествено Е, този економически диалог би трябвало да допренесе, да даде допълнителна добавена стойност за реформите, които предстоят. Наистина, мисля, че последните данни, които имаме, показват, че ние сме на правилния път, е, на, на правилния път подобрява се управлението. Чухме някои важни идеи, които бяха обсъдени. Това е е и много важно за нашата бъдеща работа. Е, с интерес очакваме продължението на економическия диалог с вас, с Франция и благодаря за вашия принос към нашата дискусия. Дискусията за един амбициозен економически и паричен съюз. Следващото ни заседание е на 20, ще бъде на 26 май от 3 часа. Благодаря. С това закривам заседанието.